Добър ден, дами и господа. Мисля, че вече е време да започнем, защото тези, които са дошли на време, не могат да носят отговорността за това, че другите са закъснели и съответно да забавяме заседанието. Yeah. Yeah, ich hab schon Уважаеми колеги, продължаваме с нашето заседание. Продължаваме с 23-та точка от дневния, род, от дневния ред. След маратонът гласуване, който проведохме тази сутрин, сега ще се занимаем с много съдържателни въпроси. При нас днес след обяд имаме високопоставени гости, които ще ни предоставят много важна информация. Надявам се, че някои от колегите ще дадат все пак първо ще се занимаем а, с доклада на Европейския форум за изследване и инновации в областта на сигурността. Искам да поздравя председателя на ЕСРИФ, господин Мате. Представителя на комисията е тук. Това го намирам за много хубаво, за да може да се осветли темата и от двете страни. И така, накратко казано, Приключвам и давам думата на господин Мате. най-пред две-три беседи в моем езико. Лепо поздравлени, господ председник. Добър ден. Ще се опитам първо да кажа няколко думи на словенски. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Уважаеми членове на комисията ИТРЕ, за мен е чест и удоволствие да мога да се обърна към вас тук и да ви представя какво сме направили до сега. Вече раздадохме някои документи, които предполагам можете да прочетете. Е, сега ще продължа на английски. Ще бъде по-лесно за всички. Нашата дейност, нашата организация има 50, 46 страни. 46 членове, идващи от няколко държави, които представляват отделни организации, също така предприятия, неправителствени организации и други. Имаме над 600 експерти, които подкрепят дейността на ЕСРИ в Европейския форум за сигурност, научни дейности и иновации. Това е уникална организация за Европа. Работим от две години. Какво правим през това време? Справяме се, занимаваме се с въпроси по сигурността и се опитваме да допринесем за по-безопасна Европа. Какво означава това? Да намерим начин как по-ефективно да използваме всички ресурси а, за иновации и научно-изследователска дейност и едновременно с това да включим техните резултати в крайната индустриална политика. Опитаме се да сътрудничим тясно с крайните потребители. Индустрията трябва да осигури по-добра сигурност. В този процес се опитваме в рамките на нашата дейност да намерим отговор, отговори в рамките на иновацията, в полета на иновацията, научно-изследователската дейност, като едновременно с това запазим ценностите на нашето общество. Нашето общество зависи много от е, технологиите, инфраструктурите, като, например, електрическата мрежа, интернет, е, обществения транспорт, авиацията, телекомуникации и така нататък. С малки усилия е сравнително лесно да се а, наруши целостта на инфраструктурата, от която зависим в нашия ежедневен живот. В същото това време не можем обаче да пренебрегнем другите фактори, които влияят на нашата безопасност. Това са външни фактори. Опитваме се да отговорим на тези въпроси и да намерим, например, ключовите посланията, послания, да дадем препоръки и също така да изградим планът на Европа в областта на безопасността в иновациите и изследванията. Може да се каже, че основните а, функции, върху които работим и качества, които се изискват, могат да се групират в пет основни групи. Първата е превенция, защита, подготовка, отговор и възстановяване. Това засяга най-вече управлението на кризи. Втората основна група е също така да видим кои са основните средства, чрез които може обществото да бъде застрашено. И а, се опитваме да намерим както конвенционалните, така и неконвенционалните типове атаки. Третата група засяга основните, критическите инфраструктури, които могат да бъдат застрашени. Например, енергийните инфраструктури, транспортни и други, които служат при производството в Европа. Четвъртата група засяга сигурността на, на движението на хората и стоките. Целта е да имаме управление на идентичността по безопасен начин. И петата основна група е а, взаимосвързани потребители. Нещо, което особено се отнася за Европейската космическа програма. Но тази, този график, този план не може да се а, приложи, ако нямаме основни ключови послания. Едно от тях е да се спазват индивидуалните и социални ценности на обществото и свободите на гражданите. А също така трябва да изградим силна защита срещу някои настоящи и бъдещи опасности. Трябва също така да подготвим обществото, за да бъде готово да се справи пред непознати опасности. Обществеността може да разбере, че ние не сме, никога няма да бъдем готови за абсолютно всички опасности. Но ще бъде неприемливо да не се подготвим за опасности, които познаваме. И също така да подсилим устойчивостта на обществото срещу всякакви подобни атаки. Това може да стане, като се подсили доверието и взаимната връзка между институциите и обществото. И то може да се постигне чрез оперативна съвместимост във всички области. Но ам, ползите от нови технологии са вече нужни, са прилагани в цяла Европа. А, също така, имаме нужда да наблегнем на обучението и тренинга в подобна оперативна съместимост. Трябва също така да се водят информационни кампании пред обществото, за, за да сме наясно тук с въпросните заплахи. Медиите също имат много голямо значение. Европа е един много фрагментиран пазар на сигурността. Общи усилия и общи изследователска дейност ще ни позволи да развием един по-синхронизиран европейски пазар. Именно тук може да помогне европейската индустриална политика. Е, тя трябва да насърчава иновациите. Но времено с това сигурността трябва да бъде включена още в първата базисна степен на програмата. И а, ще направим заключение няколко препоръки за по-добри резултати в това отношение. Първо, общи европейски а, функции и звена. Второ, нови политически инициативи, интегриран подход към сигурността, глобалното измерение и а, бъдещето на, а, на изследователската дейност в това отношение. Нека да се спра само на няколко отделни елемента. Например, един, един от основните ни фактори е да увеличим бюджета, така че той достигне около 1 милиард евро на година. И а, ще се опитам с това да а, приключа своето изказване. Това беше много кратичък, а, много кратичко резюме но а, в документите, които имате, можете да видите повече детайли. Има специален документ, който можете да консултирате, който само първата му част е 40 страници. Втората част е над 250 страници, който представя работата на всичките работни групи, 11 на брой. И вътре може да намерите подробни детайли относно дейността им, изследванията им и следователно какво трябва да направим, пътната карта за бъдеще и също така какви са приоритетите. Дами и господа, Есриф се опитва да намери комплексни отговори за много комплексни въпроси. Считаме, че с този доклад даваме някои отговори за тези, които ще взимат решения. Било то съвета, комисията, Европейския парламент, а също така и за индустрията в Европа и за, решение, и за решенията, които ще се вземат на национално ниво. Надявам се, че ще разгледате по-обстойно доклада и ще намерите отговорите, от които сте се нуждаели. Благодаря за вашето внимание. Е, Благодаря ви много. Благодарим на господин Мате. Ако сте съгласни, ще дадем думата на комисията, за да можем да завършим информацията е, относно доклада. Господин Маланкарне е тук. Надявам се, че правилно изговорих име, името, който е ръководител на отдела за сигурност. Моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Първо, искам да почетая, е, че позицията смята, че в този съвет има много е, е, така един кръстопът на услуги и е, е, и няколко генерални дирекции са участвали в изработването на нашата позиция. Няма да повтарям това, което беше казано до сега. Искам да се огранича само до някои коментара. Е, първо искам да кажа, че беше извършена чудесна работа с това, е, че беше привлечено вниманието на комисията и на държави членки е, на много области на изследвания. От, ние сме на третата година от прилагането на седмата програма за изследвания в областта на сигурността. В общи линии е, имаме успехи, но се радваме, че можем да преминем към нови изследвания. Сега, какъв е подхода в научните изследвания? Искам да подчертая две неща, които са казани вече в доклада. Е, е, едното е да се свързват да, да се отчита етичното измерение. Това е много важно да се посочват примери на технологията, като например профилиране, сканиране на тялото и също търсенето на нови решения в областта на сигурността. И второто, което мога да кажа, е, че искаме да се позовем на съветите на ЕСРИФ във връзка с политиката по инвестиране. Е, защото е, такава не можеше е, самата промишленост на сигурността не беше определила и идеи, нямаше и области и трябваше предварително да се направи нещо като карта, и е да се определят мерки за увеличение на конкурентоспособността на промишлеността е, в областта на сигурността. Така че има едно измерение, което засяга обществото. Може би има трудности, някои противоречия, но ние се надяваме, че има етични и технически е, стандарти и те трябва да бъдат съчетани. Това да не е просто някакъв набор от стандарти, но също така това е и областта на етикетите и може би европейската економика и индустрия могат да бъдат много по-конкурентоспособни. Благодаря ви. Благодаря ви много. Давам думите на колегите от залата. Кристиан Елер има думата. Първо искам да благодаря на колегите. Те ме запознаха с процесите, които се протичат в ЕСРИВ. Също наблюдавах и заседанията на ЕСРИВ, които се провеждаха в Страсбург. Първо искам да кажа благодаря. Благодаря на председателя господин Мате, който пое цялата отговорност за процеси, които протичат в ЕСРИФ, когато всичките процеси бяха в една фаза на развитие, когато участваха 600 експерти, изследователи, полицаи, представители на научно-изследователските среди. Така да се каже, това беше едно голямо предизвикателство. Вие поехте председателството по средата на мандата. Ето защо смятам, че вие ще си свършили работата много добре. Искам да благодаря на комисията, тъй като и тя прояви кораж. Не винаги комисията е толкова отворена а, и не откликва на всички дискусии защото не е лесно да се правят допитвания до 600 различни експерти по цяла Европа. Човек получава и много отговори, които трябва да бъдат обработени. Комисията също много добре си свърши работата, за това е срив да изготви една дългосрочна стратегия в перспектива от 20 години. Другата тема е приложимостта. Това е една много сложна тема. Искам а, да спомена някои данни в тази насока. Сигурността не е само изследване. За европейската промишленост означава ам, предотвратяване на проблеми, каквито имахме на два пъти с спирането производство на електроенергия. И то в рамките на Европа. Това, че електроснабдяването беше прекъснато. И ние видяхме, а, че сме създали един единен пазар а, за производство на електроенергия, но Изградили сме инфраструктура. Приложимостта е една тема с устойчиво значение. Аз не говоря тук а, за тероризъм, говоря тук за съвсем, а, за съвсем две обикновени аварии, които а, доведоха до голямо объркване. Въпросът с изследването комисия спомена, че това не е, е въпрос, който е свързан само с изследването като такова, а и с е, промишлеността, с е, европейския пазар, с пазар на сигурността, който нараства всяка година с 20%. Ние а, е, имахме малък пазар в началото, а, който възлише на 2 милиарда евро. А след това пазарът нарасна на 8 милиарда евро и този пазар на сигурност ръза все повече и повече и то в глобален мащаб. Ето защо научно-изследователската дейност в областта на сигурността не е само една тема, свързана с чисто с изследователската дейност, а и това е една политическа тема. Програмите за изследвания в рамките на сигурността обхващат редица програми. Комисията и съвета обсъждаха за структурата на на една архитектура, свързана с а, европейската сигурност. Имаме нужда от една голяма програма за изследвания и тогава решихме една а, сума от 30 милиарда евро. А, Европарламента. Парламента настоя за това да имаме 1,3 милиарда евро на, на разположение. През последните дни съвета публикува едно съобщение, което се отнася до инфраструктурата в областта на сигурността. Това е изключително значение, тъй като това ни дава редица инструменти да можем да оценим и изградим бъдещи а, стратегии. Въпросът е и дали тази тема засяга в политически аспект и съвета и парламента. Дали трябва в бъдеще да се извършат такива изследователски работи. Но първо трябва да се установи кои са основните теми, свързани с сигурността в Европа и оттам да се изведат съответните изследвания, които трябва да бъдат проведени. Както казах, има 600 различни представителства в 27-те държави членки понякога може да има и дефицити. Но ако са зададени политическите насоки, възоснова на които да се провеждат тези научно-изследователски дейности. Много навременно започва тази дискусия защото сега започваме се занимаваме с изграждането на а, инфраструктурата, свързана с а, сигурността. Аз смятам, че все пак си заслужава да се прочете а, изпълнителния доклад. Не знам дали е преведен на всички езици. Съжалявам, че е само на френски и на английски. И очаквам комисията да се погрижи за това този доклад да бъде преведен поне на немски и на италиански. Искам да помоля колегите да не, на, да не сметат тази тема за една чисто политическа тема. А това е нещо, една тема, с която ще занимаваме е, често и в бъдеще. Накрая искам да кажа, че комисията спомена, че новите договори а, ще изпълнят новите задачи, свързани с научно-изследователската дейност. А, но стои въпросът как става разграничаването между а, сигурността и на научно-изследователската дейност, как а, стои въпроса с природните бедствия и така нататък. Ние сме много гъвкави по отношение на тези теми. Но това, което разбирам аз, е, че комисията подготвя една подготвителна рамка за действие. До момента не беше постигнат консенсус и трябва да ам, помислим дали доклада на ЕСРИФ не дава решения на всички проблеми и дали не засяга и принципни въпроси, с които трябва да подходим по-внимателно и въпрос, които се отнася до научно-изследователската дейност. Благодаря, каза председателя. Следващият оратор има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. От името на моята група искам да изразя удоволствието ни, че господин Мате е тук. Беше интересно изложението, което направи и обяснението за работата, която върши в организацията си. Е, сигурността е една от най-важните области. Е един от девете приоритета на рамковата програма и на е, програмата за сътрудничество. Освен това се отразява пряко върху работата на гражданите. Вие казахте, че ние всички искаме по-сигурен Европейски съюз, но това е една от темите, които не са известни, която най-малко се обсъжда в комисията. И това е така една двойна причина, за да ви благодаря за присъствието ви тук. Вашето изложение предизвика много интересни изказвания от страна на докладите. Научните изследвания е една от най-важните области от дейността на ЕСРИФ. Искам да се спра именно на нея и искам да ви попитам за следното. Е, като потребители, бенефициенти от седмата рамкова програма, искам да разбера как според вас работи тя. Е, както каза основателно представителя на комисията, сега ние сме по средата на пътя, така че трябва да направим оценка и затова е, вашите предложения е, биха били много интересни за е, подготовката на следващата рамкова програма. Господин Матей, какви промени бихте внесли, какви така, подобрения бихте внесли в тази рамкова програма? Колегин Юра. Благодаря. Следващия ратор има думата. Искате да направите предложение, че ще говорите на словенски. Да, това е моето първо предложение, което искам да направя. Е, рада би се захвалила е, обема говорци. Първо, нека да благодаря и на двамата гости за презентациите им. Най-вече искам да благодаря на господин Мате, защото е наистина великолепно да чуе някой да говори словенски тук. И особено такъв важен, важен човек, който всъщност е господин Мате, той е биш министър на отбраната. Аз изчетах само обобщеният вариант, резюмето и затова имам само общи въпроси. Имахме няколко програми до сега, програми, които бяха започнати през предишният, мандата на предишния парламент и искам също така да видя как, да задам въпроса как тези програми са включени в различните нива. Мисля, че има голяма разлика относно прилагането на тези програми. Има голяма разлика в броят на групите, които участват в тези програми. И това не е добре, защото трябва да позволим на Европа да се развива хомогенно, а не с, на две скорости гражданите на всички е, държави на Европейския съюз е, трябва да участва в този процес. И за това се питам, какви са вашите препоръки тук? Как да направим е, процеса, свързан с изследването на безопасността тук, да включим в този процес всички граждани на Европейския съюз. И друг въпрос. Ще смятам, че а, някои стандарти, свързани с а, защита на данните, трябва да бъдат взети предвид. М знаем също така, че а, вашата дейност е а, много добра база за развитието на индустрията. И следователно се питам и питам вас, как по най-добър начин можете да, из... да комуникирате това, което сте постигнали към обществото. Колегата Корейра де Кампус. Благодаря, господин председателю. Исках също и да благодаря на господин Мате е, за неговото чудесно изказване и за обобщението, което той ни направи на доклада. Той ни представи и основните принципи. Самия доклад може да служи като основа за изграждането на политиката за сигурност. Първият ми въпрос е кой определя заплахите, е, защото вие говорите тук е, за заплахи. Всяка година изникват нови заплахи. Кой ги дефинира? Кой ги определя? Има ли от страна на комисията някаква дефиниция? Ам, и как стои въпроса с новите рискове и новите заплахи? Как се описват те? И как се подготвя ответна реакция на тези заплахи и рискове? Ние знаем, че е, личните сателитни телефони е, дават възможност е, за навлизане в личната сфера на всички хора. Има правни служби, които при определени условия могат да подслушват тези телефони. Има и други технологии, които способстват за други видове ам, намеса в личната сфера. Например, ам, микрофони, които се инсталират дори в общ... някои обществени помещения може да се прави подслушване. Такива проблеми дали се наблюдат от вашия форум като заплахи за сигурността или заплахи за индивидуалните права? От технологична гледна точка това не е проблем. Технологията дава възможност за намеса в личната сфера, но все пак трябва да има и някакви ответни мерки. Следващи оратор Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председателю. Искам първо да се извиня, че закъснях. Моля да ме извините, господин Мате, както и представителя на комисията. Имам един съвсем прагматичен въпрос. Вие знаете, че през последните месеци говорихме с поразумението а, с САЩ и в крайна сметка ние отхвърлихме това споразумение и то ще се преговаря наново. ново. В хода на този дебат беше поставен въпроса дали тук в Европа не можем да си позволим това, което си позволяват щатите. А именно да да използваме личните данни. Искам да ви попитам ам, какво отнема изграждането на една система, която да се противопостави на тероризма и да способства борбата с тероризма, една такава система в рамките на Европейския съюз. Последното изказване на господин Еншо. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Este o... Благодаря ви за изложението. Мисля, че е, вашия форум извършва много важна дейност. За първ път е, имам възможността да науча нещо повече за този форум и съм силно впечатлен. Искам да направя кратки коментари и да ви задам един въпрос. Е, как е, уведомявате институциите и държавите членки за резултатите от вашата дейност? И а, е, с а, какви методи си служите, а, за да проследите как се прилагат предложенията, които вие правите до а, членовете на Европейския съюз в областта на сигурността? Имам и, друг, и други въпроси, е, защото това е свързано в много голяма степен с моята родина Румъния. Е, ние провеждахме изследвания през последния период. Е, правили сте изследване за възможността да се предвиди земетресение? защото през последните години в Румъния имаше няколко земетресения и това е много трудна област. Нещо направено ли е в областта на земетресенията? И накрая, къде можем да намерим а, пълната версия на доклада? Има ли уебсайт, където да прочетем нещо? Колега Ван Следващият колега. <clears throat> Окей, okay, към пак лайне. Ван Нистелрой. Благодаря ви за информацията. Имам няколко кратки въпроса. Като погледнем така европейските страни, искам да разбера кои страни най-много се интересуват от тези теми, къде са невралгичните точки. Темата е обща, но има области или институции, които са прословути, които са прочути. Е, къде са мозъците, които е, за бъдеще ще могат да постигнат резултати? Имам предвид е, в срок от 20 години. А интернет сега. Интернет, това е дневния ред на Америка. Е, която... Е, а, цифровата економика, която сега си има комисар. Има си комисар в Европейската комисия. В доклада а, не, не, не става ясно за какво конкретно се говори. Имаш заплахи за интернет, особено преди няколко години. Какво конкретно може да се направи? Колегата Месарос има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Мате за интересното му изказване. Целите и визиите, които а, той ни описа, те са от изключително голямо значение. Имам един конкретен въпрос. Именно, кои средства и елементи използвате в изследванията? Това е един а, специален вид от научните изследвания. Например, а, моделиране и симулиране чрез интернет или изследването се позовава на научни хипотези и на възможни решения на тези хипотези. Как изглеждат нещата? Накрая а, думата на колегата Кристиан Ейлер. Кристиан, искаше нещо да добавиш. Um, konkrete... Съвсем конкретен въпрос. Ние видяхме, че от страна на ЕСРИФ бяха посочени няколко препоръки. Как смята комисията и как предвижда по-нататъчното прилагане на доклада по отношение на изграждането на архитектурата за сигурност FP8? Това е един много добър доклад, но ам, дали този доклад ще бъде подреден до другите доклади или ще бъде оставен някъде в чекмеджетата. Моя въпрос към комисията е от тази страна е, е какво изпълнение предвиждате и искам да се позова на това, което колегата Нисле каза, да спомена една тема, а именно, ние получихме редица въпроси по отношение на доклада на ЕСРИФ. Ние говорим всички за сигурност, за престъпност в интернет. Провеждат се конференции. Комисарят Барозо в стратегията за 2020 година има отделен стълб за сигурността. Европейската агенция за сигурност в интернет – е със седалище на Крета. Има бюджет 7 милиона евро. И те не са достатъчни. Само да си покри разходите за персонала и да направи няколко допитвания и проучвания на година. Не може да имаме агенция като тази за сигурност в интернет. Това не е свързано с държавите членки, искам да подчертая, но тази агенция няма и интернет връзка. А, и то с такава скорост, че доклада да може да бъде изпратен от тук до там. Това е положението. Искам да кажа, че а, засягам въпроса а, с, с този доклад, защото ние поставям тук въпроси, какви са проблемите, Говор... споменахме конвенцията, а, но агенцията сме сложили на един грънцки остров, дали сме им 7 милиона евро, за да си плащат разходите по персонала и директора в агенцията, а, директор на агенцията е, е, има нужда от 8 часа, за да стигне до Брюксел той може да ползва само определени полети, защото от гледна точка на разходите му се разрешават само определени авиокомпании. И така, знам, че е трудно за комисията, но все пак, ако имате някаква груба оценка, как да бъде изпълнен този доклад. Благодаря, каза председателя моля, ще дадем да на господин Мата да даде първите отговори на зададените въпроси. А, ваша колегица je vaša kolegica, gospa Благодаря. Колегата Цизели ни напомни, че идвам от малка държава и ще се опитам за това да отговоря на родния си език. Първо, искам да се извиня за това, че доклада ми не съдържаше повече детайли, които евентуално можеха да отговорят на въпросите, които поставихте, но все пак нека да кажа, че времето, с което разполагах за да изготвя това, тази първа презентация, беше много ограничено. Ние в Есриф не а, водим сами по себе си научно-изследователска дейност в тази област, а ние обединяваме дейността на всички европейски агенции, на всички национални агенции в тази област. А, господин Хелер също е член на ЕСРИФ и също така а, има и а, заседание на членовете на Европейската комисия, заедно с институции от научно-изследователската дейност и също от Европейската комисия, както вече казах. А, така че имаме 64 члена, които а, се сътрудничат и които взимат решенията най-вече чрез консенсус. Така че, виждате, ние се опитваме да намерим консенсусни решения между отделните структури. И имаме 11 работни групи, които работят по различните въпроси. И мисля, че най-голямата добавена стойност на ЕСРИФ е, че нашата дейност не се средоточава изключително върху техническите решения, например, по сигурността на летищата или на границите, или пък на трафика, на безопасността на трафика и така нататък. Ние просто стигнахме до а, решението, до заключението, че трябва да включим също и други организации а, и социологически а, експерти, за да подпомогнат това, което в доклада наричаме на английски societal resiliency, т.е. устойчивост на обществото. И ние правим различни предложения. И тези предложения имат за цел да ни дадат цял, да дадат на всички нужната им информация по различните точки и области, от които имаме нужда. Когато говорим за тероризъм, да, вярно е, че трябва да имаме а, такова обсъждане, но а, има и много други проблеми със сигурността. Например, нека да не забравяме колко щети бяха нанесени от прекъсването на енергийните доставки или пък на електричеството. Такъв е случая с евентуално прекъсване или някаква повреда в интернет. Тоест, интернета, електричеството, <laughs> това са едва ли не елементарни стандарти на живот и на комуникация. И затова се опитваме да преценим какво можем да направим сега, веднага, за да се преборим с този проблем, а също примерно и в следващите 5-10 години, за да се справим с проблема. Отбелязахме 95 области а, с приоритети. Това са области, които не са дефинирани само от Европейската а, програма за сигурността, но също така и от различни неправителствени организации и институти за научно-развойна дейност и други. И е, така развихме известна синергия относно отговорите, които ще търсим. А относно бъдещето, мислим, че а, тази способност за отговор от страна на Европа трябва да е по-добре разпределена по цялата територия. От друга страна пък, това не значи, че трябва да имаме такива институти навсякъде по Европа, а просто да имаме по-добра свързаност между по-големите и по-малките. И също така да се управляват по-добре а, техните структури и по-добре да се финансират. Мисля, че има много малко ки структури, които имат голям потенциал, а ние не ги използваме качествено. Според мен, този доклад показва как по-добре могат да се използват европейските фондове в областта на научно-развойната дейност в бъдеще. Имаше много тежка дискусия, която се води. И в крайна сметка стигнахме до заключението, че трябва да се съсредоточим върху финансирането и финансирането в, в области като защита на нашето население. Но това не означава, че пък трябва да нарушаваме индивидуалните свободи и индивидуалната цялост. Никъде в нашето становище не пресичаме тази червена линия. Непрекъснато се говори за равновесието между човешки права и сигурност, но ние считаме, че технологическите решения трябва да идват, но без да се намесват в стандартите за лична свобода, които съществуват вече в Европейския съюз. Поне аз така разбирам нещата. И тук смея да твърдя, че няма значение дали а, отделното предложение, което сме получили, идва от малка организация или от голям а, мултинационален институт. Ако предложението е добро, то ще се вземе предвид и съответно ще бъде включено в доклада. Критериите за включването са добрата аргументация, а също така и съчетаването на трите елемента на този триъгълник – индустрията, потребителите и изследванията. Така че, както вече казах, това ни е базата. И на нея, базирайки се на нея, ние, политиците, трябва да използваме качествено парите на европейските накоплаци, за да осигурим тяхната сигурност. Не получих директен въпрос, свързан с използването на тия средства, но все пак. Наскоро имаше една дискусия в тази насока. И там ме, беше, ме, ме попитаха кога ще се дадат повече средства на отбраната и изследванията в областта на отбраната. И отговорът е няма да е скоро или въобще няма да е, защото не това е нашата цел. Имаме нужда повече от защита на критичната инфраструктура или от гражданската а, защита. Тероризма не е единствения ни проблем. Имаме си голям брой вътрешни проблеми, които трябва да разрешим. Имаме нужда от защита. Но трябва да се съсредоточим върху така наречената двойна употреба на технологиите. Технологии, които могат да бъдат използвани и за граждански цели, за гражданска защита, така и за военна. Но, ако отидем още малко по-напред в разсъжденията и се спрем на това какво оборудване имаме днес, мога да кажа, че нямаме оборудване, което да използваме в максимум потенциал. Имаме голям брой а, хеликоптери, например, но какво стана, когато имаше горски пожар в Южна Франция? Южна Франция? А, стана следния проблем. Имахме достатъчен брой хеликоптери, но пилотите не бяха обучавани достатъчно добре как да изгасят, как да потушат пожара. Нямахме достатъчно комуникация между а, пожарникарите на, на сушата и също така пилотите на хеликоптерите. И в крайна сметка какво стана? Повечето от хеликоптерите останаха по летищата и по пистите, защото в края нямаше достатъчна координация. Не може да се работи така. И именно за това имаме нужда от оборудването, което ще ни позволи в един критичен момент, не само когато става въпрос за горски пожар, но също така и земетресение или нещо друго, такива трагедии се случват навсякъде по света и в Европа също. Та, в такива ситуации, именно, трябва да имаме нужното оборудване, което ще ни позволи а, една, първо да имаме добра комуникация и след това потенциално, пълноценно използване. Върху това искаме да се съсредоточим за бъдеще. И това искаме да представим пред тези, които взимат решенията. И що се отнася до военните операции, които повечето от които са извън Европейския съюз, всъщност не са точно военни. Има една или две, които са наистина военни, другите са, се наричат военни операции, но те са операции по гражданска защита. Ние нямаме достатъчно полицейски части, нямаме достатъчно персонал, който можем да изпратим в подобни операции по света, защото голяма част от персонала е много често заед вътре в Европа с тези проблеми. И в Европейския съюз сме изправени пред голям проблем, именно защото индустрията е фрагментирана. Всеки си работи сам за себе си, всеки се конкурира с съседния на индустрия и едновременно всички те се конкурират с силната американска индустрия. А докато американците работят много единно, а ние сме фрагментирани. Така че а, трябва трябва да бъдем едини, да имаме ясна конкурентна способност и по този начин ще а, успеем да подобрим нашето оборудване и съответно да отговорим на стандартите за сигурност за нашите граждани. Благодаря. Сега ще дам думата на представителя на комисията, тъй като някои от въпросите бяха отправени и към вас. Ще сме ви много благодарни, ако може да ни отговорите. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо искам да е, е изясня нещо е, по естеството на рамковата програма, седмата програма. Това е програма, която е организирана е, на основата на съвместни предложения за изследвания. Кандидатите са отвъд, съобразно е, техните приоритети е, за многогодишни програми и те са определени от Европейската комисия. Тези приоритети са определени след упражнение като днешното. Политически изисквания и изисквания на потребителите, които се взимат под внимание от самото начало, колкото до въпроса дали това е чисто академично или е насочено към приложение, мисля, че е, тази програма беше е, академично ориентирана, но някои не са. Е, и мисля, че сигурността е, изключение и резултатите ще бъдат разпространени преди да приключат проектите. И това е един от признаците за успех. Начина по който ние се опитваме да улесним разпространението на резултатите, което в край краищата не е наша задача, не е, е начин, не е задача на комисията, а по-скоро на националните е, органи, където и да са в Европейския съюз но все пак е, чрез разпространение на резултатите ние искаме да стимулираме крайните потребители, където и да се намират те, е, включително и крайните потребители, чиято работа е да спасяват е, човешки животи и да подобрят обществената сигурност. Така че сигурно има положителни резултати от такива изследвания ще бъдат привлечени подобни потребители и привличайки такива потребители ще се постигнат повече резултати. Искаме е, така кръга е, да бъде е, стимулиращ. Сега е, питахте ни къде са резултатите от е, иновациите навсякъде. Това е резултат, който добре се знае, че е, след 3 години резултатът е, от статистиката показва, е, че се разпространява. Сега колкото до индикативните тавани, ние искаме да определим какви са точно правилата за малките и средните предприятия. И накрая, съвсем набързо искам да заключа по въпроса какво прави комисията по приложението на резултатите. По приложението на резултатите, пак подчертавам, е, че това са програми за научни изследвания, така че резултатите принадлежат на цяла Европа. Е, всичко е, е, е така, това не е само програма за сигурност, а за научни изследвания в областта на сигурността, така че приложението им зависи от компетентните органи в държавите членки. Тоест, при приложението трябва все пак е, да се отчитат е, съображенията за етика и защита на личния живот. Естествено, че ние ще е, се придържаме към предложенията на ЕСРИФ за външна дейност и етическото измерение. И не на последно място искам да поправя един от е, депутатите, когато говори за комисията за подготовителни действия за изследване в областта на отбраната. Да, говори се за такова нещо, имаше слухове, но всъщност е, това не е предложение на комисията. Това е, което искам да кажа. Благодаря ви много. Господин Мате иска да се включи отново. Najprej poročilo ne bo šlo v predal. Poročilo je благодаря. Първо, този доклад няма да бъде захвърлен някой чекмедже. То беше използван в Стокхолмската програма, а също така и в програмата и комуникето, изготвено от Генерална дирекция предприятия. И а, има също така пълно копие от доклада който можете да намерите на вебсайта на ESRIF. Ако желаете, можем да го изпратим по имейл. Така че ще имате всички данни. Благодаря а, на всички за коментарите, за участието. Хубаво, е, че взехме една такава важна тема тук. Искам да благодаря сърдечно на колегата Мате. Желая му приятен път а ние продължаваме. Liebe liebe Уважаеми колеги, обявявам следващата а, точка и приветствам господин Мартин Шурман, с който е председател на управителния съвет на Европейския институт по инновации и технологии ЕИТ. нещата се доразвика, въпреки че преди това колегите ни информираха в течение как стоят нещата. Искам ме по този случай да дадеме възможност всички колеги в рамките на нашата комисия, които проявяват интерес към тази тема, да зададат своите въпроси. Благодаря на нашите гости, благодаря ви, че сте тук днес и че а, ще говорите пред нас. Дами и господа, за мен е привилегия и удоволствие да бъда отново тук е, и както е, виждате още от първия диапозитив, е, искам да се спра на няко... за няколко минути, като ви напомня каква беше идеята на ИТТ и как искаме да постигнем целите, какво вече е постигнато и после е, е, вие ще кажете на кои въпросите искате да се спрете. Няма да спра да, да говоря подробно. Ще ви отделя около 20 на минути за дискусия, защото мисля, че дискусията е по-важна от е, представенето. Така вървим напред. Аз мисля, че най-важното, на което трябва да се спра, и да повторя от миналото, че нашата работа работата, която ние извършваме като Европейски институт по технологии и иновации е, че ние се занимаваме с съзнанието като цяло и това трябва да се е, подчертая отново, имаме един тригълник на познанието. Защо? Причината е много проста, е, защото и трите е, върха на този триъгълник водят до иновациите, следователно създаване на, на, на, на работа. Не става въпрос за финансиране или за други програми а основно за опит да се направи нещо ново, да се създадат нови предприятия, нови услуги и така нататък. Ние гледаме на цялото и като кажа това искам да подчертая, че е, е, това, което обединява и центъра на триъгълника, най-важното е създаването на предприятия и едно понятие, за което ние говорим, обаче поне аз смятам, че не се взима достатъчно сериозно, това е предприемачеството. Предприемачеството не е само обединително звено, е, към създаването на, на, на, на сделки, на работа, но това е и двигател. И е, това ще си види по-ясно и на следващия диапозитив. Ние е, прилагаме нашите действия, е, че е, е, нови, е, нови познания и, и иновации. Е, аз няма да ви посочвам примера, който посочих последния път. Остава си една основна цел. Различни неща трябва да бъдат постигнати. Едното от нещата е, е нарастване на капацитета. И ние постигнахме, всъщност имаше чудесна цел от 3% от Лисабон 3% от брутния вътрешен продукт. Не можахме да го постигнем. Някои говориха за мъдростта на тези 3%, но според мен в Германия ние, ако се придържаме към тия 3%, току-що ги постигнахме. Но това само по себе си не е достатъчно е, за това аз мисля, че има още нещо, което е, трябва да се каже, то вече е казано. Ние трябва да интегрираме е, това и е, защо трябва, например, в висшето образование да бъде приобщено към е, научните изследвания и бизнеса. Не, както току-що казах, е, иновациите е, трябва да бъдат част от която и да било звено от веригата. Е, ние е, често казваме, че науката води до, до, до иновации. За щастие или за нещастие зависи от вашата гледна точка. Това вече не винаги е така в е, иновациите не винаги има чак толкова много наука, така че най-важното е интеграцията. Нещо друго, което искам да кажа, е, че ако говорим за иновации без създаване на работни места, нещо, което е странно за иновациите или създаването за бизнес. Това е създаването на комитети, дискусии, дебати. Аз вече го казах, искам да повторя. Е, на нас ни е необходим а, лидерство, трябва лидерство и това, което ние правим в нашите общности на иноватори е да търсим такова лидерство. И, както казах, трябват ни нови иновации, нови модели на иновации, които да са вдъхновяващи за други. И пак казах, че е, много хора все още смятат, че е, науката е водеща. Че науката е водеща, но аз напомням, че това е много скъпо. Е, има но иновацията е най-различно, най- примерно за дизайн или други неща, но, например, иновациите в Китай, например, са свързани с копиране и пиратиране. А, нещо друго е много важно предприемачеството. Предприемачеството е много важно, съвсем откровенно. Дами и господа, днес в нашето общество ние гледаме е, е, учените, гледаме инженерите. Аз съм бил и двете неща. Но днес в нашето общество ние всъщност е, е, възхищаваме ли се на предприемачите? Съмнявам се в това, че ние се възхищаваме от е, предприемачите. Е, и за това е, имаме общности за признаване на иновирането трябва да има автономно партньорство, което да има международно разпространение, но всъщност, когато говорим за темите, всички партньори трябва да се намерят на целия тригълник от познанието. Това е нещо по-специфично и дори бих казал, че има въпроси от различни страни, народи. Не е лесно се постига това е много важно понятие, което ние въведохме и което е, също беше критикувано, беше понятието за е, е, съвместно разполагане, което означава, че ние не приемам, ние така съвместяваме всички ключови елементи на иновациите в един център за да може познанието е, да отиде до хората, които се занимават с иновации. С други думи, няма нужда от а, е, а, е, доклади, обсъждане. Всичко а, приобщава а, хората директно и това не е европейско изобретение. Това далеч не е европейско изобретение. Трябва да кажа, че Съединените щати от доста време вече правят а, това. Но за нас е трудно и е предизвикателство. Сега, кои са най-важните неща? Аз вече ги споменах в някаква степен. Е, е, вие трябва да знаете, че има 20 партньори. Е, трябва да има правна и финансова. това трябва да бъде правна и финансова единица необходимния е бизнес план, за да видим какво е отражението. Е, трябва да имаме и е, фокус, да се фокусираме върху резултатите. Защото всъщност ние не говорим за това какво влагаме, а за това какво ще получим. Това всъщност това е темата на дискусията и след няколко години трябва да можем да отговорим на този въпрос. Вече казах, че предприемачеството е ключово. Искам в парламента отново да кажа, е, че ние ще направим това, което е, зависи от нас. Ние не искаме да слушаме идеи, че това не трябва да се направи и да се използва по различен начин или първо да обсъждаме. Ние просто го правим. И е, после другите да съдят. Мисля, че това е най-важното тук. И друго ключово нещо трябва да бъде всичко колкото се може по-просто. Е, вие виждате, че нашите цели са на 9 страници, е, така че ние поемаме някакъв риск. И е, фокус беше по климата, устойчива енергия и бъдещето на ICT. През декември ние се спряхме на тези три неща. Това беше направено по прозрачен и прост начин. Трите ключови фактори за окончателното решение бяха е, е, е, една така съвършенство в целите на тези изобретения. И сега накратко искам да кажа какво ще се прави на, в определените области, е, по климата четири основни области. Оценка на измененията в климата, управлението на това, което ги причинява, това вече е постигнато до някъде. Ще се говори е, е, за общини, където има малка употреба на въглерод, да се адаптира управлението на водата е, имаме няколко такива центрове в е, Европа. Е, Лондон, Цюрих, Берлин. Те са метрополи, но оказва се, че най-голямата метрополия е в Холандия. Интересно е, защото те са въвели понятието за регионални центрове за изобретения и ще се разработват нови центрове. Те са из цяла Европа. Виждате го. Ето тук този диапозитив. Центрове за съвместно разполагане, специално за изследванията в климата. Тук са регионалните центрове за изобретения. И подхода е да има така стимулиране на вътрешна дейност и да и, има подкрепа на тези центрове а, за тези регионални центрове трябва да продължат да работят за постигане на резултатите. Има един пример за системите за производство на въглерод, нула въглерод. Пак ви подчертавам позитива, защото участието на предприятията е много важно. Тук виждате Сиско. Това е наднационални компании, Shell. Това е друго послание, което искам да отправя. Е, избраните центрове, ние сме много доволни от това, е, е, привличат важни економически партньори. Ние трябва да сме сигурни, че има достатъчно бизнес партньори. Аз вярвам в това, защото сега няколко минути по енергията. ние се стремим към независими устойчиви системи, неутрално климатична Европа и има центрове в Карлструе, в Гренобъл, Айнтховен, Лювен, Барселона, Краков и Стокхолм. Искам тук да добавя нещо, което може би ще ви заинтересува. Те искат да, да се учредят като европейски дружества което означава, че много сериозно се занимават с въпроса за това да бъдат финансова и правна единица, да има партньорство, публично-частно партньорство, да има участници от бизнеса и така нататък. Това е, както казах, да бъдат юридическа единица. А, сега тук някои примера, какво ще се направи с други партньори. Ето ги, виждате тук тия центрове. А, Виждате е, пак е, участието на промишлеността, IBB, ICP от Германия, Шнайдер, една от ключовите компании тук. Много силни промишлени предприятия но не сме го искали, но те дойдоха от само себе си, защото в този район на Европа вече изобретенията са постигнали много високо ниво и заради това предприятията решиха да се объединят в такива ИТТ единици. ИТТ. Виждате какво ще правят те. Например, в Швеция за умни електронни за, за интелигентни мрежи в Польша, за, специално за газ и за чисти технологии. Много интересен подход лаборатории, така наречените ICT лаборатории, ICT лаборатории, те са много силни в Европа. Е, ще видим как ще се е, промени пейзажа, е, радикални изобретения, открити изобретения и надяваме се това доведе до създаване на нови предприятия. Пак има съвместни центрове, както виждате, и основните цели, както вече казах, основно основната част е, е големи предприятия Филипс, Франс Телеком. Е, те ще се стремят е, и защо към по-агресивно, по, по, по, по, -по търсене на изобретения и е, защото това през последните години стана извън Европа. Има много примери. Надяваме се през следващите години да се възвърнем първенството. Ето тук центрове за изобретения, силни партньори. Ето в Франция, Алкател и в Германия, Сименс. SAB. Надявам се да имаме успех. Важното е, че тук бяха направени асоциирани центрове с други страни, което допринася за разпространението на резултатите. Ето, например, в Будапешта има такъв асоцииран център – Е, е, кратка картина на триъгълника на познанието. Може да хвърлите едно око. Има две неща, които трябва да направим категорично. Едно от нещата е да се опитаме да, се, да създадем нови форми на образование и на партньорство в Европа. Е, много е важно това. Много водещи университети смятат, че е така. Те са много агресивни, търсят партньори, летни училища за, за партньорство и за предприемачество. Същото се отнася и за даване на възможност на конкретни лица да участват в интердисциплинарни партньори и да станат предприемачи. И накрая в този три, триъгълник имаме подкрепата за изобретенията по целия път към до пазара. имаме ключови показатели за постиженията. има лица, които са завършили университети но тук най-важното е какви, каква добавена стойност имат самите проекти. И ето тук да стигаме сега. Ние имаме лаборатории или центрове, помагаме им. И, дами и господа, това не е тривиална стъпка – защото тези центрове са толкова различни, толкова многобройни, че всъщност е доста трудно да организираме а, цялата подготовка, цялото подпомагане. Може би това е добро, може би лошо, но такива са нещата. И въпреки, че една такава стъпка отнема повече от година, ние направихме за 3 месеца. И е, след това пристъпихме към следната, следните процедури. Първо, за, стартирахме един такъв център през юни. В, ще стартираме такъв център през юни в Барселона. И е, това е ангажимент за следващите 7 години. Както вече казах, ще има среща в Барселона, която е посветена на това. И а, там ще говорим за това какво научаваме и как използваме тези центрове. Това е много важен въпрос. Обучението на това, което научаваме е важен въпрос. Въпросът е какво правим, дали го правим по-добре от преди и в каква посока вървим. Както вече споменах, това ще стане през лятото. Едновременно с това ще продължим консолидирането на останалите програми по центровете. И също така, нека да кажа, че а, след около по-малко дори от две седмици ще отворим бюрото в Будапеща. Имаме е, все още протича набирането на персонал. Мисля, че вече имаме 9, които са назначени. Ще имаме 35 души до края на 2010 и 52 до края на 2011. През лятото на 2010 година ще е, завършим нашата финансова автономност. Радвам се, че получихме подкрепата, която поискахме. Това не беше никак лесно. Но идеята е да имаме възможно най-простички решения. Но въпросът с автономията определено беше специален. И какво трябва да бъде дългосрочното развитие на въпросните центрове? нека да кажем, че сега, тази година, този семестър, следващия семестър, извинете, ще започнем стратегически е, консултации с е, комисията по изготвянето на стратегически план за иновации. Аз разбирам, че следващата стъпка от планирането и финансирането на тия центрове трябва да се осъществи тук до 2014. Мога да ви кажа, че миналата година получих две предложения за такива центрове, които искаха да започнат дейност. И съответно, държавите членки се обърнаха към нас и казаха, може ли да започнем работа, защото знаем, че има такива срокове до 2014. Това а, е важно, защото колкото повече такива центрове имаме, колкото по-скоро те се задействат, толкова повече възможност за учене и за иновации можем да имаме. Освен това е много важно да запазим набраната вече скорост и вече през 2012-2013 година да започнем да се подготвяме за опциите, които ще излязат пред нас през 2014. Но това е само едно от нещата, с които мислим да се занимаваме. Междувременно има и други неща, които, на които трябва да се спрем. Разбира се, през 2011 година ще има допълнителна конференция заедно с заинтересованите страни по тунгарско председателство, разбира се. И е, съответно ще има приемане на един план, кое, който ще бъде представен на съвета. И относно фундацията, свързана с нашата, нашия институт, Това ще е свързано с допълнителни инструменти. И целта е да напреднем, разбира се, в нашата дейност. Ще отнеме, разбира се, няколко години, защото тази и това финансиране трябва да бъде а, устойчиво на всякакви сътресения. И с това мисля, че мога да приключа с презентацията си. И още веднъж наблягам на резултатите на водещата роля и също така на резултатите, които ще извлечем от нашия опит. Благодаря. Данк. Благодаря, каза председателя. Благодаря ви за изчерпателната информация. Сега трябва да се стегнем, защото имаме точно до 5 часа време за дискусии. След това имаме друг гост и искам да започнем на време. Както виждам, той вече пристигна. Има 10 изказвания. Моля колегите да задават въпросите си накратко и да се вместят в рамките на една-две минути. Хорст Кавалио е първият. Thank you very much, uh, President. I would like... Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Шурман за презентацията, но също така да го поздравя за ефективното и качествено стартиране на европейските институт по иновации и технологии. Това определено беше труден за координиране проект, но аз определено съм доволна от това, което чух тук относно първите действия, особено от реакцията на заинтересованите страни. Считам, че най-важният момент за успеха е доброто сътрудничество и интереса проявен от добрите университети и от индустрията. Но разбира се, сега трябва да консолидирате функционирането на центровете и да подготвите стратегическия график по иновациите. Но според мен, мисията на Европейския институт по иновации не е само това. Той трябва да бъде катализатора за модернизация на европейските университети и също така катализатор на модела на връзка между индустрията и университетите. И също, както вие вече казахте, да отворите пътя към една по-добра европейска иновационна област. ЕИТ, Европейският институт по инвазиите, може да изигра тази роля. И да има паралелни действия с съвета по европейските изследвания. И само така ще подсилим европейската иновация. Благодаря.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 много се радвам, че сте тук сред нас и ни информирахте за актуалното състояние на нещата и това, което се е случило в последно време. Благодаря ви още веднъж. Моя, моя първи въпрос се отнася до участието на малките и средни предприятия в тези общности на познание и новаторство, защото те са носители на информацията. И ще бъдат ли те включени в тези общности? И ако да, до каква степен? Относно фундацията към ЕИИТ, третия въпрос – това, което казахте за географското разпределение, географските центрове. В много страни има инициативи за групиране на тези центрове. Това нещо друго ли е или същото? Следващият колега има думата. Ще говоря холандски. Аз искам да поздравя оратора за това с темпото, с което работи Европейският институт. Това е нещо много добро. Няма да повторя това, което казаха другите, ами искам да се позова на неща, свързани с климата, с енергетиката, Е, това, което прочетох във вестниците, всичко се проведе като един конкурс за най-добра песен. Това е един много голям ентусиазъм. И този ентусиазъм го показвате пред нас. Но може ли да ни кажете какъв е ангажимента ви? Финансов ангажимент и всякакъв друг ангажимент в отношение на общностите на познание и новаторство. Аз с се занимавам с регионална политика а, или по-точно в регионалната политика в рамките на политиката за сближаване. А, много добър а, подход е за съвместното групиране, да се работи в по-широк мащаб – но ам, имаме много познания. Това е предимство, но а, когато трябва да пренесем тези познания в други части на Европа, това не става по най-удачния начин. Накрая още един коментар. Кога ще получим информация за това, каква е технологичната основа на общностите на познание и новаторство? Ам, дали всеки работи за себе си или ам, има едно хармонизиране и сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на господин Шуман за присъствието му тук от името на моята група. И искам да ви кажа, че сме напълно съгласни с начина по който вие разглеждате иновациите и изследователската дейност. След като ви слушахме относно свършената работа, исках да ви попитам, не смятате ли, че институтите все пак няма да бъдат по-добре да бъдат включени в а, а, ресора на комисаря по научно-изследователската дейност. И относно вашия личен опит в Европейския институт по иновации и технологии, в момента обсъждаме опростяването на процедурите по седмата рамкова програма. И искам да ви питам дали а, сте направили един предварителен анализ, за да избегнете излишна бюрократическа тежест, бюрократична тежест, и дали сте взели мерки, които биха могли да бъдат полезни за нас в този дебат относно седмата рамкова програма предполагам, че ще бъде добре да обменим идеи, да обменим добри практики. Друг конкретен въпрос. Разбрахме, че има един отхвърлен проект. С аргумента, че в него участват обществени организми, обществени институции и че следователно, цитирам, може да има риск от политически изковлияние, което може да се превърне в спънка на действията и на неутралитета. Аз лично бях много изненадана от а, това отхвърляне, защото мисля, че влиза в директно противоречие с вашите дейности. Когато казвате, че всички участници на европейско ниво могат да играят важна роля в дефиницията на приоритетите в научно-изследователската дейност. Бихте ли ми уточнили а, какво точно и как точно сте взели тази, сте приели тези аргументи? Благодаря. Благодаря, господин председател всяка институция а, работи в една много важна област и вие говорихте за триъгълника на познанието. Що се доклада за състоянието на образованието и университетите, тогава също беше споменат този триъгълник на познанието имаше много лекции по отношение на шестата рамкова програма и там се говори за този триъгълник. Моя въпрос е, как, какви са конкретните резултати, с които може да покажете, че сте постигнали нещо? Не такива общо валидни отговори, общо валидни насоки, ами ясни параметри, по които става ясно какви са постиженията на тази институция. На второ място. А, първо, вие сте назначен на договор. Кой ще организира е, съставянето на тези центрове, когато ви имате само 9 сътрудника? Ние чухме, че представителството беше повлияно е, от е, политически лобита. Благодаря ви. Колегин Тикал. Колегата Тикал. Mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Шулманс за информацията, която ни предоставя. Имам няколко въпроса. Първо, географското покриване. Както други колеги вече казаха, и аз искам да чуя защо според вас вие нямате представители в, от всички държави членки? В някои от вашите центрове за изобретения и центрове имаш различни затруднения. Какво предлагате за по-добро географско разпределение за бъдеще? Другият ми въпрос е свързан с е, защитата на интелектуалната собственост. Виждам, че е, е, ваш институт участва, частни центрове участват в тази област. А, обаче, при положение, че не всички държави членки са обхванати, има опасност от създаване на центрове по конкурентоспособност за сметка на други региони. Е, и защо други региони да бъдат пренебрегнати? Е, и затова и задавам въпроса за интелектуалната собственост. Е, как може да има по-добро географско разпределение на европейско ниво – и е, не, не забравяйте и другия отговор. Защо не всички държави членки са представени? Корера де Кампус. Колегата Ди Кампус има думата. Е, е, ума прогунта апена. Господин, господин председател, само няколко въпроса. За втори път ви слушам и със все по-голямо удоволствие ви слушам и държа да ви поздравя за това. Сега въпросите. Е, е, генералният директор е модела за управление. Господин Шулманс, вие проявихте е, доверие в управлението. Това е важно, но как може толкова много институции, всеки от които си има свои задачи и свой инструментариум, но бюджетът е изключително ограничен защото е, този е, инструмент не е толкова важен, колкото останалите. Благодаря, господин председателю. И тук съм, виждате ли ме? Искам да, за, да благодаря на господин Шурманс. Аз имах възможност да се запозная с дейността на ЕИИТ и опита, който имам да споделя е позитивен и впечатленията също. Първия въпрос беше споменат от наш колега и е свързан с географския аспект. как може вашия институт и вашата дейност да има позитивно влияние върху източноевропейските държави. от повече от 30 години съм работил в тези държави в областта на научно-изследователската дейност. Но а, този триъгълник на познанието там няма голям успех. Е, научно-изследователските дейности са на ниско е, ниво и е, взаимоотношенията между бизнеса и университетите не са толкова интензивни. Може ли института да поеме водеща роля в тази насока? Много се зарадва, когато казахте, че след две седмици ще отворите център в Будапеща и се надявам, че това ще доведе до постигане на поставените от вас цели. Още един въпрос. Централите и които споменахте, както споменахте и намаляването на мисля въглероден двуокис, са добри цели, но какви други цели имате? е, имате ли намерение да се занимаете с, с ядрените реактори? Благодаря ви. Нека да дадем възможност а, а, и на представителя на комисията да вземе думата. Благодаря. Казвам се Елиза Булман и съм от Комитета на регионите. Искам да попитам дали можете да кажете малко повече за регионалните центрове по иновациите? Благодаря. След това отново ще дам възможност на комисията да вземе думата. Господин Шурман си има думата. Първо, благодаря ви за всички тези добри въпроси. Ще се опитам да ги групирам, най-вече заради малкото оставащо ни време Нека да започна с въпроса за а, еле, информационния подход. Определено считам, че има големи възможности в тази област и е добре да започнем в две области. Първо в областта на Европейския съвет по изследванията където идеята е всъщност да се да има нови добри специалисти в Европа и после също така да се съчетаят иновациите. Например, създаването само на технологии по себе си не води до иновации. Трябва да имаме едно съчетаване на постиженията в европейския контекст, контекста на европейските програми подобно нещо относно обучението този път. Мисля, че трябва да имаме обучение на различни нива. Партньорството може да бъде също много полезно тук. И съчетавайки силите си и обмяната на добрите практики, както е в случая с тези великолепни университети, които участват, мисля, че само така можем да постигнем развитие в областта на Европейската програма за иновациите. Разбира се, това е, е работа в дългосрочен план за бъдеще. Мисля, че госпожа Ниблер ме попита за финансирането на фундацията. Да, това е проблем, който въобще не е тривиален. Няма много да се занимаваме с него днес. И говорили сме за това как да го направим, но още сме на етап идеи, отколкото конкретни действия. И предполагам, че ще бъде е, направено, така че, да, е, че сигурно ще има е, оценка на въздействието. По това групиране на клъстери, така наречените клъстери, мисля, че те имат много голямо значение за вас и за всички нас. А, тази политика на групиране всъщност има голямо въздействие, кога, когато наистина успеем да приложим на практика. Докато на момент, в момента нещата са само на теория, т.е. тия клъстери, тези групирания, всъщност си казват, да, ще сътрудничим и си остават до там. Не може клъстерите в Европа да си сътрудничат само в дискусиите и да няма конкретна ориентация. Тази конкретна ориентация всъщност е ключовият елемент. Господин Ван Нистелрой попита за влиянието от нашата дейност. 309 милиона евро са ни отпуснати. С тях финансираме 29% от действията, т.е. всичките останали средства отиват за вътрешната ни организация. Разбира се, получаваме средства от различните структурни фондове на Европейския съюз и така нататък. Но а, нека да не забравяме, че сме поели големи ангажименти. Идеята за триъгълника на познанието, за лидерството, за съчетаване на понятия, а, и приемането на факта, че други нации се движат по-бързо и напредват по-бързо от нас тук в Европа, са важни. И също считам, че идеята за а, съвместно съществуване и за съчетаване е едно от всъщност новата стъпка, която прави ключова промяна. Преди няколко години говорихме за Европа, която трябва да генерира познание. А сега говорим за резултати от това познание. Така че тази идея за сътрудничество е именно а, да привлечем всички заинтересовани страни да се сътрудничат и да имаме конкретни резултати. Мисля, че определено имаме нужда от една подробна дискусия. Виждам, че някои от нещата, които се опитваме да направим тук в ЕИТ, се повтаря, всъщност се, се повтаря да сътрудничество ни с други агенции, но като цяло това е също и обмяна на добри практики. Нека също така се спра на един друг проблем, по който доста души говориха тук, а именно географското разпределение и покритие. Това е интересна точка. Но Европейския институт тук няма нищо общо с географското покритие. Нека да го заявя ясно. Ние говорим за резултати в три основни области, които са избрани от вас – климат, устойчива енергия и, и разнообразие. И, и а, идеята е да съчетаем иновациите и вече постигнатите добри практики в един много прозрачен процес – крайна сметка това доведе до 6 основни предложения. Колегата господин Матюрел говори за тях, каза се също и за това, което беше отхвърлено. Това беше разисквано. Дискусията беше много пълноценна. И имахме един, едно тайно гласуване – Идеята беше да няма влияние на ръководния състав в крайните решения. И така се взе решението. Така че за мен процесът е прозрачен, бърз и простичък. И накрая, вярно, можем пак да си кажем, да, не сме перфектно разположени по територията на Европа. Но Нека да напомня, че тези центрове няма да останат непрекъснато същите. Те ще се променят. И това най-вероятно ще доведе до а, принос от други части на Европа за бъдеще. И другата забележка е, че ако тези центрове си свършат добре работата, това ще доведе до а, много добавена стоеност, много добри практики и по този начин ще се подсилят други центрове, които не са, а, които не участват все още или пък участват съвсем слабо. Например, сега имаме участие в Италия, Испания, Унгария. Нека да не сме толкова негативно настроени. Все още имаме много добро географско покритие, даже и сега. И Нека да сме наясно обаче, че географското покритие никога няма да бъде перфектно. Ако имаме пълно географско покритие, тогава няма нужда от сътрудничество. Та, това са моите отговори. И накрая по лидерството как как се управляват такива центрове, примерно 5 или 6 на брой, които трябва да се сътрудничат? Ам... Мисля, че когато станем... То е същото, както когато говорим за голяма компания с няколко раздела. И нека да не забравяме, че трябва да имаме а, директори, управляващи отделните центрове. Но тук по-важното е, че трябва да има сътрудничество и да има тази концепция за лидерство. И когато индустрията каже, имаме проект, който им е насочен към много конкретни резултати и имаме нужда от лидерство, трябва да имаме програма, и да се е, фокусираме върху осъществяването на проекта. И мисля, че той може да бъде осъществен. Така мисля, програмата изглежда добре. Това е ключовото нещо тук. Относно количествените данни. Мисля, че вие, господина го зададохте. Да, не искам да забравям и да пропускам такъв интересен въпрос. Как, как да го кажа? Мисля, че това е красиво казано. В Европа имаме тенденция да а, разгледаме, да гледаме на действията на програмите спрямо конкретните им резултати. Но поглеждането им от чисто прагматическите бизнес резултати е много, много трудно. Има десетки, стотици критерии и за сега сме подготвили, поне за сега не мога да ви го представя, но сме представили една таблица – най-вероятно ще я представя тук в бъдеще, но поне не на този етап, защото искам първо да я обсъдим. И трябва да видим кои ще са основните а, качества. Например, те ще са 4, 5 или 6. И ще ги от... измерваме, така да се каже, ще ги отчитаме непрекъснато. Всяка година. И евентуално дори можем да ги увеличим като бройка. Така че а, идеята тук е да се ръководим от пазара. Ще спра до тук. И ще отговоря, ако има други въпроси. Благодаря. Ich bedanke mich herzlich. hat darauf verzichtet. Noch... Благодаря. Комисията отказа да вземе думата втори път, така че ние се справих много добре с времето. Благодаря на колегата Декампас. Хубаво е, когато той се изказва не само от гледна точка на динамиката, ами от идеите, които той изразява. Много е, е сложно е, понякога да се насочваме и да се настройваме към определени аспекти има само един критерий и това е да сме най-добрите, да сме съвършени. Разбира се, аз съм наясно, че това е, е представлява един е, риск. Има и много хора, които са критични към ЕИТЕ. Но, колкото повече наблюдавам работата на института, толкова повече виждам, че има какво да се научи от тях, и че метода, който те прилагат е много правилно. Правилен. Ние виждаме какво можем да научим, какво може да използваме за другите програми. А, така че със сигурност ще се върнем още веднъж на тази тема, а сега ви благодаря сърдечно. Meine Damen und Herren, liebe Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, искам да ви помоля отново да заемете местата си. Е, всички снимки вече бяха направени. Искам тук да приветствам някой, който е сред нас и който не може да бъде всеки ден сред нас. Това е директорът на Международната агенция по енергетика, господин Танака. Той работи в областта на а, енергетиката и анализа. Това е един много важен сектор, много важен аспект. Тези, които са чели, се интересували, знаят, че той взима участие в дебати, свързани с климата, енергетиката и економиката. Много се радваме, че успяхте да дойдете днес тук. Съжаляваме, е, че днес имаме едно малко затруднение да променим дневния ред и ви сложихме в последната точка, тъй като вие всъщност за един ден само сте тук и няма друга възможност. Но ние ще сме много благодарни, че имаме възможността да сте тук сред нас и благодарим за времето, което ни отделихте, благодарим за предложението, което ни направихте и ще се радваме да чуем нещо ново а, по отношение на данните и фактите, свързани с Световната енергийна прогноза за 2009 година. Полезно е да се ем, даде малко време да се изслушат данните, прогнозите и след това да се вземе решение. Има опасност, когато решението се взима прекалено бързо. Радваме се, че сте тук сред нас. Имате думата. думата.ルール議長どうもありがとうございます。あの、今日ここに呼んでいただきまして大変、えー、名誉なことだと思っています。Unfortunately, Cannot... За съжаление, моя превод не може да бъде преведен. Опитах се тук да си намеря японския канал, обаче Япония още не е член на Европейския съюз и затова няма японски и ще се самопревеждам. И ако обичате, понасяйте мой английски. Благодаря ви, господин председател, за любезната ви покана да разговарям с вас пред тази комисия по научно-изследователската работа и енергетиката в Европейския парламент. Е, е, Световната агенция за енергия е създадена 1974 година това е Магате, е създадено 74-та година. Много от колегите в Япония, Съединените щати и въобще развитите страни тогава за да осигурят своята енергийна сигурност, искаха да се подготвят за, с резерви от петрол за 90 дни, 90 дни и да го използват при спешен случай. Така че 74 е, година е, се разполага агенцията в Париж е, като помощна агенция към ОИСР. Става въпрос за спешни случаи за енергийна сигурност и този стратегически резерв е използван на два пъти. Един път 91 година, когато Ирак нападна Ковейт и втория път при урагана Катрина, който попадна в Мексиканския залив в Съединените щати и тогава трябваше два барела да бъдат използвани за дълъг период и по този начин цената се промени и това беше наша основна мисия, но всъщност на мисията се разшири тези дни. Е, за да се засили енергийната сигурност не само и за петрола, но също така и за е, доставките на газ. Ние знаем, че много европейски страни е, са засегнати от доставките на газ. Ние преживяхме 2006 и 2009 година много тежка зима. Не става въпрос само за петрол и за газ, но също така и за електричество, защото сега електричеството се произвежда от газ, така че когато има проблеми с доставката на газ, има проблеми с електроснабдяването. Така че по-разбираемата енергийна сигурност е въпрос за нас. Освен това е вярно, че когато се подобрява енергийната сигурност, е, без да се потреблява енергия, е най-добрия е, вариант. Защото всъщност трябва да има енергийна ефективност чрез намаление на потреблението. И това се увеличава и сигурността. Но това е, предполага е, допълнителни действия е, и тези, те имат така като вторичен ефект отражението върху климата. Защото ние можем по този начин да намалим емисиите на въглероден двуокис. Така че, ако е, действаме по този начин, ние драматично е, променяме климата. Е, така че нашите енергийни прогнози се средоточават върху ефективността, промените в климата и енергийната сигурност защото тези два въпроса за сигурност и промените в климата са двете страни на една и съща монета. И ще се опитам да ви покажа какво установихме и на къде да вървим. Не разполагам с много време и заради това искам да започна с бърза харта, с бърза таблица, където виждаме как се променя потреблението на енергия до 2300 година. След като економическата криза и след възстановяването от економическата криза отново ще нарасне търсенето на енергийни източници през 2010 година и ще нараства с 40% до 2030 година. Ако е, правителствата не вземат сериозни мерки е, за е, ефективност и внимание към климата. Това е сценария, при който всичко се продължава по-старому, бизнес as usual ще има е, по-голямо потребление на въглища, на твърди горива, обаче това е крайно несигурна от гледна точка на сигурността на стопанството и на промените в климата. Сега ще ви покажа диапозитиви е, при които, поради които този сценарий на да се караме, както се знаем, не води до устойчиво економическо развитие. Примерно да речем, потреблява се повече петрол. Виждаме тъмни, тъмно, тъмно зелено производството на петрол от сегашните петролни кладенци. Но бързо намалява, просто драматично намалява това производство защото има разхищение поради самото физическо естество на петролните полета. За да се... Е, е, търсенето расте, обаче се търси компенсиране и само за да се, коме, само за да се компенсира трябва да има 40 милиона варела дневно. Това трябва да бъде допълнителен капацитет. Трябват ни 4 южни, а, саудитски араби. Четири саудитски араби ни трябват, а, само а, за да можем да компенсираме намалението на производство и нарастването на а, потреблението. Така че този сценарий да си караме както си знаем е много опасен. Много опасен, просто няма достатъчно доставки на петрол. Така, сега тук на тая таблица виждаме е, газ природния газ. Случая е същия е, търсенето ще нараства, защото природния газ има по-малко въглерод, така че може да има е, много по-драматично е, нарастване на търсенето. Обаче природните ресурси са същите, производството ще намалява, както видяхте тъмното, тъмнозеленото за петрола. И е, за да се компенсира е, намаленото производство и нарастващото търсене в е, червената част, са ни необходими 2700 2700 това е единица за допълнителен капацитет. Тоест 4 пъти повече от това, което Русия сега произвежда. Трябват ни 4 Русии четири руси за компенсиране е, на намаленото производство и нарастващото търсене. И това също е много трудно. Така че нашият аргумент е, е, че имахме достатъчно подземни ресурси, но поради огромните инвестиции ние може би ще се сблъскаме с много тежки проблеми за бъдеще в е, е, областта на економиката, на сигурността и промените в климата. Сега, нека да се спрем на промените в климата. Това са емисиите на въглеродния двокис от енергийния сектор. Е, виждаме, че имаме малко по-малко, отколкото 60% от въглеродния главният двуокис идва от енергетиката. Така че е, какво да правим с енергийния сектор, е, това е всъщност ключов, е, ключов въпрос за борбата с промените в климата. Има увеличение на въглеродния двокис при случая, че продължаваме да си живеем, както си знаем. Но това нарастване идва от развиващите се страни, а не от старите економически развити страни. Сега, пак, е, пак твърдите горива, е, горивата, твърдите горива в Китай за економически растеж в Китай. Е, отново огромни въглеродни емисии на въглероден двуокис. Така че въпросът е технологичен. Какви нови технологии да се намерят, за да се намали този въглероден отпечатък, който нараства в Китай? В е, е, Китай всъщност и твърдите горива е, са основен въпрос за решение на въпроса с въглеродния двуокис. И ние наричаме това така наречения тест при преговарящите при преговарящите по промените в климата. И ако не се реши този въпрос, проблема с климата въобще не може да се реши. Тук имаме предложение, предложение е, за уравновесяване на емисиите на въглероден двуокис. Е, сега, ако продължаваме да караме както до сега, виждате е, какво е увеличението от 2007 година до 2030. Всъщност, ние предвиждаме един сценарий за стабилизиране – при което е, ще има 2 градуса, 2 градуса. Е, така че е, през 2015 година трябва да има намаление на половина. Как червеното да бъде сведено до зелено? С какви технологии? значителна част от намалението трябва да стане в страни, които не са членове на ОИСР. Развитите страни трябва да поемат част от времето от това намаление, но така или иначе намалението трябва да стане. Трябва да стане, за да се овладеят промените в климата. Специално за технологиите виждаме, че през 2030 година 57% от намалението трябва да дойде от енергийна ефективност. Това е, всъщност са ниски стойности на потребление. Това трябва да стане е, основно в страните, които сега се развиват, като Китай. После имаме обновяеми източници, биогорива, около 23%, ядрена енергия е, и за всички по 10%. Ние трябва да докажем, е, на преговарящите, че има една обща цифра. Обаче всяка страна и всеки регион трябва да направят своя принос. Ето тук виждате, че през 2020 година, не говорим за 2300, за 2020 говорим, най-големия принос трябва да бъде направен от Китай. Синята част показва дела на Китай. Там трябва да се прилагат национални мерки, така нареченото съкръщение НАМАС те вече са на ниво 1 гигатон на това са съвременните квоти за необходимото намаление, е, което е, стана през което трябва да стане през 2020 година. трябва да има намаление с 40 до 45%, но ако се изчислят тези мерки внимателно, всъщност намалението може да бъде по-голямо. Е, нашата цифра е 47%. Е, Китай е скромна и не си поставя такива цели, но при нашите изчисления, ако Китай въведе внимателно такива мерки и действия, те дори могат да постигнат по-висок процент. Така че е, цифрите са важни, но действията за измерване са още по-важни. И действията и мерките. И тук на тази таблица виждаме 0,5 4 гигатон а, е, за 2020 намаление е, съпоставено с ангажимента, който беше поел Европа, който е от 20 до 30% на и ние имаме 23% намаление. Е, само национално намаление през 2020 спрямо 1999 година. Европа е поела 20% като ангажимент, 20% е недостатъчно, 30% би било добро ниво. Сега да направим съпоставка при Съединените щати. При Съединените щати имаме от 7 до 9% намаление, малко повече от ангажимента, който са поели, но ако го направят, тъй като страна, нивото ще бъде горе-долу добро, защото така или иначе ангажимента, който са поели е малък. Обаче, ако е, си караме както си знаем, тогава намалението ще бъде недостатъчно. Тук имаме е, отражението на сценария 40-50, 450 и в червената имаме твърдите горива като цяло, газ и петрол като цяло. Имаме пикови стойности. Е, ако сценария 4,50 се случи, и за да се случи този сценарий, ние трябва да има ня... някакъв пик в искането, в търсенето, но всъщност основното послание е да има нул, нуло а, но от другата страна, всъщност, дори да имаме, дори да имаме друг амбициозен сценарий, нека да не забравяме, че 65% за 2030 година все пак ще идват от изкопаемите горива. А, тоест, ние все още през 2030 година ще имаме економика базирана на изкопаемите горива. Така че виждате колко е важна частта им в а, а, цялата индустрия. Това евентуално ще се случи. Виждате червената, червената а, графика. Това... Ако не се вземат мерки, ще имаме цена, която ще бъде над 120 долара на а, барел. Ако се случи 450, ще имаме цена от 90 долара на барел. Трябва да намалим цената по някакъв начин и евентуално, ако имаме превключване към по-чиста економика, ще имаме намаляване на цената на 50 долара на барел. И без значение от това дали ще имаме сценарий 450 или друг, в крайна сметка цената на един барел ще бъде много по-висока от сега. Така че ерата на ефтината енергия свърши. И това трябва да се отчете във всички правителствени политики, във всички бизнес модели. И ние трябва да приемем този факт. Иначе просто няма да избегнем сценария 450. Когато говорим за природния газ, през 2030 година ще имаме а, поне 100% по-голямо потребление на природен газ. Ако имаме по-добра амбиция, трябва да изнамерим от някъде повече газ. А, доставките са много проблематични. Знаете, че най-важното нещо, за да подсилим енергийната сигурност, е да не харчим а, газ. Трябва да пестим енергия. Второ, трябва да диверсифицираме източниците на енергия, независимо дали те ще бъдат ядрени или пък възобновяеми енергийни източници. Да се диверсифицират и източниците, т.е. не само Русия, да не зависим само от Русия, а да взимаме газ и от Каспийският регион или пък също така от Северна Африка. Също така, например, идеите за газопроводи като Набуко е, са много добри. И още по-важно, Европа трябва да говори с един глас. Това е идея на Европейската комисия. Ние я подкрепяме, а именно да се създаде е един пазар, европейски пазар на газ, така че да се осигури енергийната сигурност и устойчивост. Направихме препоръки, нашата агенция направи препоръки в това отношение, как да се осигури тази устойчивост. И сме доволни, че можем да се сътрудничим с Европейската комисия. Тази графика показва, каква част а, трябва да из... преобразуваме, да изградим в енергийната, електрическата а, стратегия и какво трябва да намалим? Трябва да намалим а, електроцентралите с въглища и да увеличим а, електроцентралите с ядрена енергия. Но ако погледнем реално, ще видим, че това е много трудно. Трябва всяка година да изграждаме по 18 атомни електроцентрали на година. И 17 хиляди вятърни електроцентрали на година. Също така и е също огромен брой е, слънчеви електроцентрали всяка година. Тоест, е, за да можем да осъществим нашите проекти в това отношение, трябва всяка година да инвестираме огромни суми в енергийна инфраструктура. Виждате инвестициите тук на тази графика. 8,3 трилиона долара инвестиции до 2030 година трябва да се направят, но а, могат да се спестят близо 2,6 трилиона – ако се вземе предвид а, с продължителността на живота, така да се каже, на тези инвестиции. Как да се инвестират тези печалби? Това е важният въпрос в тази политика. Какво се е случило в Копенхаген? Това не можем да го пренебрегнем. В Копенхаген се очакваше да се постигне много, но в крайна сметка не е чак толкова много постигнатото. Но имаме някаква ангажираност. Не по сценарий 450, ами сценарий 550. Тоест, увеличаваме не с 2 градуса, а с 3 градуса. С този ангажимент обаче, ние сме много далеч от първоначалните си цели – но все пак това е важна стъпка, първа стъпка за постигане на нашите цели. Така че все пак приветствам резултатите от Копенхаген. Относно пътната карта за технологиите. Планираме да навлизаме все повече в нисковъглеродните технологии, като например улавянето и съхранението на въглерод, електрически автомобили, вятърна енергия и така нататък. Това е пътната карта на а, новите превозни средства. А през 2050 година всички коли с стандартно гориво ще изчезнат от продажби. Ще има хибридни коли или електрически коли, или пък коли с водородно захранване. Това е амбициозна и оптимистична прогноза. Но това би трябвало да се случи ако можем да, ако искаме да постигнем сценария 450. Това не е просто някаква представа за бъдещето. Това е нужда, а, за да превърнем сценария 450 в реалност. Отново това означава много инвестиране и много а, голяма, голямо насърчаване от страна на политиците. Това е пътната карта за улавянето и съхранението на въглерод трябва, ще има около 20 пилотни проекта, поне така беше решено на срещата на Г8 тази година. През 2020 обаче ще имаме нужда не от 20 такива проекта, а от, от 100 проекта. И през 2050 година ще има нужда от 3400 проекта, за да може тази технология да се превърне в истинска реалност. И това е нашата цел. И съответно, обществеността трябва да бъде информирана и да приеме идеята. Най-вече в развиващите се страни. 65% от тези проекти трябва да се осъществят в развиващите се страни. Но това трябва да са, повечето от тия проекти трябва да са а, приложени във вече съществуващите електроцентрали. Правителствената политика и е, цената на въглерода от 50 долара или 100 долара, това трябва да са цифрите, които трябва да постигнем. Това е европейско предизвикателство, но също така и а, общо средиземноморско. Концентрирано слънчевата енергия също е вариант. Африка би могла да бъде мястото, където ще се придобива тази енергия, а Европа да се използва. И можем през 2050 година да имаме такова концентриране на, елект... на слънчевата електроенергия и да имаме една цяла мрежа на транспорт, на получаване и транспорт през Средиземноморието. Ние подкрепяме тази идея. Да, за Европа има голям потенциал за по-голяма енергийна ефективност и също така за а, нови технологии с 0% въглеродни емисии. Ние считаме, че подобряването на газовите доставки е много важно. Имаме нужда от диверсификация на източниците, а също и на производството. Радваме се да можем да се сътрудничим с вас. И тук виждате последния диапозитив, който показва емисиите въглероден диоксид на глава от населението и БВП. Как да намалим емисиите? Как да ги отделим от економическия растеж? Това е ключовия проблем. И знаем, че електрическите коли вече започнаха да навлизат. Вече имаме едно зелено поколение на автомобилите. И определено ще имаме исторически преход към ниско въглеродно общество. за в бъдеще цените са много а, променливи. Това отразява несигурността за в бъдеще. Пазарът се опитва да установи посоката, в която вървим и това е проблема ни. Но понякога това всъщност е нещо добро, защото виждаме, че малко по малко прехода се осъществява. Той трябва да се осъществи. И отново мисля, че Европа е водещата област, лидера и пожелавам на Европа успех за бъдеще. Европа е добър партньор в това отношение. Надявам се да се сътрудничим и за бъдеще така добре. Благодаря. Танака, Господин Танака, много ви благодарим за изчерпателната информация, която ни предоставихте. Искам сега да дам възможност на колегите да зададат въпросите си. Госпожа Де Кастилио беше първа в списъка. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Танака за това, че той е тук сред нас. Той ни снабди с много информация по отношение на този сценарий 450 и за развитията до 2030 година. Сега следния въпрос. Изхождайки от борбата с промените в климата и във връзка с среща на върха в Копенхаген и редица други развития. В Копенхаген не беше постигнато съгласие или поне няма правно обвързващо международно споразумение за постигане на целите, свързани с намаляването на въглероден двуокис. Разбира се, бяха проведени дискусиите, все пак бяха от значение. Една от многото мерки, които биха могли да се приложат и е и това, което иска да приложи а, организацията на а, страните от а, Тихоокеанския басейн. Япония има Опит, голям опит при намаляването на емисии от промишлеността. И най-вече сектори от економиката, които а, са се характеризират с високи емисии на въглероден двуокис, но а, такъв сценарий не е предвиден в рамките на Обединените нации или по време на различните срещи на върха, които са провеждани. Този сценарий не е споменаван до сега, а именно възможността да се сключи споразумение с а, тези сектори от промишлеността, които изпускат големи обеми от въглероден двуокис в атмосферата. Да има едно споразумение, което да обхваща различни сектори, да се създадат критерии, да се създаде възможност за трансфер на технологии, да има специфичен подход. Как оценявате вие тази ситуация? Ако не вземе прави този подход, ще изпусне много възможности и ам, няма да има продължаване на действията, които бяха обсъждани на среща на върха в Копенхаген. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председателю. Аз съвсем накратко ще се изкажа и искам да благодаря на господин Танака за а, това, че той е наш гост днес. С голям интерес следих презентацията и, и за ам, информация свързана с економиката на енергетиката световен мащаб. Много идеи ни дадохте, които трябва да обсъдим те първа. Моя въпрос е, дали ви разбрах правилно, въпреки че инвестициите са много големи, вие Смятате, че целта от 20-20-20, 20% възобновяеми, 20% намаление на въглеродния двоекис и 20% енергийна ефективност са постижими, така ли? Искам да а, ви чуя мнението по този въпрос още веднъж. Е на свой ред искам да ви благодаря за всичко казано до тук. Имам два въпроса. В Европейския съюз ние сме разпределили правомощията между държавите членки, е, които самостоятелно решават е, за източниците, докато Европейския съюз е, отговаря за организацията на пазарите и сигурността. Е, според вас енергетиката подчинена ли е на законите на пазара? Имам предвид в планетарен мащаб. Вие имате поглед. Защото ние виждаме, че в край на краищата е, обществената обществените органи е, се намесват на пазара. Например, Европейската комисия е, осъди един оператор, който има доминантна позиция в северната част на Европа и Европейската комисия прави консорциум за закупуване на газ от Каспийския район. Е, сега, питам ви, законите на пазара прилагат ли се към пазара, защото ние сме пълномощни да регламентираме пазара на енергетиката. Вторият ми въпрос е свързан с ядрената енергия. Върви се към консенсус Именно защото ядрената енергия е, няма емисии на въглероден двокис. Обаче възниква въпроса е, за отпадъците, обаче аз им казвам субпродукти на тези отпадъци. И сега имаме тук две възможности. Американската възможност, където се казва, че трябва да има дългосрочно складиране, докато французите смятат, че трябва да се преработват тези субпродукти продукти. Е, според вас, е, могат ли да се инвестират средства за научни изследвания по тези субпродукти на ядрената енергия, за да може преработката да стане до 100%? Благодаря, колегата Хюбнер. Е, Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин Танака е, за неговото изказване и за информация, която ни предостави. За първи път е, ни дадохте такава всеобхватна информация и говорихте така подробно. И а, е, това, което ни показахте като графики за търсенето на а, източници на енергия, показахте различните методи. Ам, вие казахте, че има и различия в цените и различни симулации по отношение на цените, различни варианти. Знаем, че гражданите могат да реагират по различен начин, може да не искат да приемат тези цени. Имам предвид цените, калкулирам с основа на слънчевата енергия или на вятърната енергия. Има предложение цените да бъдат уеднаквени, така че някой да не плаща два пъти повече от други, защото тогава няма да бъде прият този неконвенционален метод. Споменахте Китай, че допринася до най-голяма степен за замърсяване с въглероден двуокис. Споменахте и метода за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Как, искам да ви попитам, как можем да предложим на а, Китай и как можем да убедим Китай да използва тези методи, които предложихте, защото Китай иска а, да си продължава да си работи нормално, без да се ангажира с а, проекти, свързани с а, използване на други видове енергия. Да, много беше интересно това, което казахте, особено за тези, които определят политиката. Имам два кратки въпроса. CCS в е, сценария се говори, че въглеродният двоки се използва от, идва от твърди горива извън ОСР. И е, докато при сценария 450 а, а, тогава улавянето и съхранението на въглеродни двоки са само 10%. А, вторият ми въпрос е свързан с природния газ е, през 2030 година им виждаме картата на Европа, положението през 2020. 2030 природния газ ще бъде много важен, основен всъщност за Европейския съюз, обаче трябва да се разнообразяват източниците. Е, Течен Течния. Течния газ. Течния газ ще бъде много важен. Течния газ ще е много важен, за да може Европейския съюз да използва всички налични източници. Обаче тук, тук на картата а, а, вие сте е, излезли от определения източник. Така искам да чуя какво ще кажете за течния газ за разнообразяването на източниците. Благодаря ви. Това беше първия кръг от въпроси. Бихте ли отговорил? Thank you very much. Благодаря. Благодаря за интересните и важни въпроси, които зададахте. Първо, Въпросът относно секториалния подход. Когато изчисляваме, тук виждате, това може да го намерите в анекса, когато изчисляваме относно сценария 450 частици на метър кубичен този сценарий, секториалният подход един в, в сценарий, в който а, ще има национални мерки, залегнали в националната политика. Относно секториалния подход, той ще бъде прилаган в авиацията, циментовата индустрия или в транспортния сектор, като се вземе най-ефективният модел – и а, евентуално ще се постигне споразумение за това колко могат да се намалят емисиите. Обикновено говорим за 1 гигатон. Но когато дори да приемем всички опции, които се ни се предлагат, пак ще имаме 1,22 гигатона, които трябва да намалим. А, разглеждаме страните от ОИСР като един пазар, И е, съответно ще трябва да бъде въведен един механизъм за максималната цена в тези страни, но отговорът е, през, че през 2020 година 50 долара за емисиите ще остане е, основна цифра. Опитваме се да бъдем максимално най-прагматични. Един такъв голям механизъм за таван на цените за целия свят няма да успее да разреши проблема сам по себе си. Имаме нужда от пълна ефективност. Но тя може да се постигне като комбинация от много мерки. Опитваме се да, пост... да покажем, че с една комбинация от прагматични мерки можем да постигнем този от 450 частици на метър. И а, за 2020 година трябва да имаме тази цена от 50 долара. За 2300 100 долара за емисии, т.е. да имаме такова увеличение. Относно стратегията на Европейския съюз за 2020 година, тази стратегия е, е в същата насока, но вие сте поставили много висока цена още от началото. В 2020 стратегията, 2020 трябва да има, може би, малко по-ниска цена, и, за да се постигнат целите. Относно пазарите в Европа. Това е интересен въпрос. Ние смятаме, че пазарните а, решения на енергийната, за енергийната сигурност са много важни. Това е най-ефективният начин да имаме ефтино решение за пазара, като едновременно с това стане максимално ефективни. Така че мисля, че пазарният подход е решението. И за да може Европа да се превърне в функциониращ пазар, трябва да имаме един общ европейски пазар за енергетиката. И отново тук има доказателство. Това, което става в скандинавските страни относно електричеството и пазар на електричеството, е, че именно този модел работи. В Португалия и Испания се създаде местен пазар за Иберийския полуостров. Това също функционира, което показва още веднъж, че евентуално един общ енергиен европейски пазар, който е много добре свързан, където има ясна координация в трансграничен характер, и който е също така много добре хармонизиран, с хармонизирана регулация – и а, евентуално да има една агенция, която да регулира този пазар а, и да има ясна инфраструктура. Да. Само така ще се увеличи сигурността. Разбираме, че председателят на комисията Барозо се ангажира много силно в Париж преди около седмица. Аз бях там и е, бях е, е, впечатлен, защото това всъщност е, е историческа промяна за Европа. Със сигурност това е стъпка към е, енергия без въглеродни емисии – и много добър напредък към световно решение. Това не е най-доброто решение, но е важна стъпка, добра част от това, добро, от това крайно решение. а, има различни начини да се реши проблема с отпадъците. Да, а, примерно а, преработка, така че да се намалят. Проблемът с отпадъците е наистина много сложен проблем. Но дори и тук имате много интересни графики относно цената за производство на енергия. Този, това комунике ще ви се предостави следващата седмица. Цената е около 30 долара на тон въглероден диоксид за преработка но ако се сравни с другите източници, с другите варианти, това е сравнително ефтин вариант. Ако, примерно, хората от една държава изберат тази опция, която ние силно препоръчваме, но само това може да... Ние го препоръчваме само при условие, че са спазени изискванията за сигурност, особено, що се отнася до а, развитието на ядрена енергия. Тогава трябва да помислим и за неразпространението на ядрените оръжия. Относно а, слънчевата и вятърната енергия и пазара, който да е с хармонизирани цени – за тези два типа енергии, за да могат те да се развият, трябва да има подкрепа от правителството. Те не могат да се развият от раз, без помощ. И имаме нужда от дългосрочна политика за бъдеще. Защото в началото цените ще са много високи и частния сектор няма да инвестира в тях. И едва след като се направи тая първа стъпка на подкрепа от национална страна, когато се въведе първоначалната технология, това е условие си qua и тогава вече трябва да се хармонизира пазар. Относно Китай. Китай има нужда от технология за улавяне и съхранение на въглерод. И може би трябва да въведем цена на въглеродните емисии. Но за тази цел Китай трябва да въведе тази политика за горни прагове на цените. Но това означава, че трябва да има механизми за чисто развитие. И накрая. 10% които ще идват от тая технология, са а, дългосрочен план, защото тази технология, ССС за улавяне и съхранение на въглерод, а, има нужда от много дълги години инвестиции, за да бъде развита. Първо ще трябва да има пилотни проекти, а, да се докаже, че тези проекти работят, наистина функционират, след това да се прехвърлят в развиващите си економики, като Китай. Така че през 2030 година тази технология все още няма да бъде търговско развита. Тя едва ще стартира и няма да може да бъде разпространена по целия свят. Но през 2050 година смятам, че 50% от всичките енергии ще идват от ВИИ, и 25% от е, ядрена енергия, 25% от е, улавени съхранения на въглерод. Ще, е, също така ще трябва да диверсифицираме източниците си на газ в Европа. В, дългосро... в средносрочен план а, Имаме интересна политика. В момента имаме намаление на цените на природния газ заради някои конвенционални подходи в Съединените щати. Но в дългосрочен план, благодарение на, цел, на стремежа си към а, нисковъглеродна економика, ще имаме нужда от все повече газ. И а, втечнения природен газ е много добра опция в нашата стратегия. Знаем, че много европейски страни вече стартираха а, създаването на такива а, единици, на такива механизми за а, преработка, използване на втечнен природен газ. Благодаря. Е, е, Господин Танака, много ви благодаря. Понякога има срещи, политически дебати, човек си тръгва и казва, добре, че участвах, а друг път си казвам, добре, че не бях. По отношение на въпроса за сигурността на доставките на енергия и въпроса за възобновяемите източници на енергия, трябва да го приемем като нещо, което е осъществимо или нещо, което е фантазия или някакви други варианти. Ние трябва да ам, боравим с факти. Това не значи, че това е цялата истина, но може да ни е от полза. Може да ни помогне а, да се задълбочим в дебатите независимо от коя страна седи човек, винаги е трудно. Трябва да провеждаме експертни дебати, за да правим крачки напред. Не става само за това да се направи нещо за успокоение, ами нещо, което има отражение и положителен резултат. Много ви благодаря. Сигурен съм, че много от колегите, които бяха тук ще ам, запомнят редица неща, от които вие споменахте. На... Благодаря ви много, че имахме възможност да говорим с вас и да ви видим днес. Благодаря ви.